Dear colleagues, good morning. Добро утро, колеги. I hope that we can begin. Нека да започваме. I hope we will have a heated vote uh, to avoid Надявам се гласуването ще мине добре и Бързо ще ви кажа, помолихме да бъде увеличена температурата в залата преди половин час. Още не се усеща обаче. и надявам се да сте си взели картите за гласуване.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 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, проверка.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 58 за, против, въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, приема се. Три за, против, въздържали се, приема се. Четири за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се 10 за, против, проверка. Приема се. две. За. Против. Въздържали се. Проверка по електронен път. And it has been adopted. Приема се. Изменение 11. За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 За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме по целия текст електронно. Моля, гласувайте. Приема се поздравление на господин, за господин Радев. И следващия доклад е, съм докладчик аз. Давностни срокове при пътно-транспортни происшествия. 7. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 10. За. Против. Проверка по изменение 10. Моля, гласувайте.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 против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по проекто доклада, по целия текст. Приема се. Поздравление за мен самия. The... Продължаваме с доклада на господин Машталка. Присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията на съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие. Компромис 4. За. Против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 все пак. По изменение 14, моля гласувайте. And yes, it has been. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме по целия текст на проекто становището по електронен път. Моля, гласувайте. and it has been adopted. Приема се поздравление на господин Машталка. Сега имаме гласуване по доклада на господин Любретон относно прилагането на разпоредбите на договора относно националните парламенти. Гласуваме по целия текст електронно. Моля, гласувайте. and it has been rejected. Отхвърля се. Гласуваме по целия текст на доклада на госпожа Гутелон относно трансграничния обмен. Моля, гласувайте. Uh, sorry. Uh, are we, are we at Mrs. Utela? по доклада на госпожа Гутеланд. Трансграничен обмен между Съюза и трети държави. Item 26, that's right. Uh, opinion in that's a form yeah, that's it. That's the That's the one. This one here. Yeah? Yeah. Shall I read out the whole title? Имате ли нужда да изчета заглавието на доклада? Точка 26 от дневния ред. Всички ли гласуваха? Приема се. Сега е доклада на господин Андерсон. Sorry, Anderson, yes? Mr. Anderson, item 20. Точка 27. Моля, гласувайте. Uh, adopted. Приема се поздравления за господин Андерсон. И още един доклад на господин Андерсон относно разрешение за използване на произведения и така нататък. Моля, гласувайте. and it has been adopted. Приема се. Поздравления за господин Андерсон. Още един доклад на госпожа Гутеланд. Не. Тази точка е отложена. No, somebody else did cover down Uh, Mr. Cavada asked for that to be postponed yesterday. Do we want Mr. Uh, Foss? Господин Фос. Преди да стигнем до системата за влизане и излизане, е, това ли ще е следващата точка, по която ще работим, защото имам предварителен коментар по тази точка. Вчера е, е, решихме тя да бъде отложена заедно с дебата по точка 10. Казват ми, че това е, че не е така. Ще гласуваме по нея. По доклада на госпожа Готеланд относно системата за влизане и излизане, господин Фокс, имате думата. Малко по-рано резултатите бяха по-различни и не ме удовлетворява бележката за изменения. Мисля, че тук трябва да чуем мнението на правната служба преди да гласуваме. Благодаря. So, do we have the legal... Имаме ли представител на правната служба в залата? Thank you, Chairman. Благодаря, господин председател. Ще се постарая да бъда кратък. Мнението на правната служба е, че член 77 параграф 2 буква Б и член 87, параграф 2, буква А, ДФС е, са правилно и достатъчно правно основание за предложения регламент за системата за влизане и излизане. Смятаме, че е, член 88, параграф 2, буква А не може да се смята за достатъчно правно основание. Последните причини. Първо, предвид целта и съдържанието на предложението, както и съгласно е, практиката на Съда на Европейския съюз, разпоредбите свързани с Европол са е, свързани е, пряко само в контекста на предложения регламент. На следващо място предвид текста на предложения регламент за система за влизане и излизане. Трябва да се направи ясно разграничаване между използването на член 88 като правно основание, което би било обосновано за е, потребността за достъп до системата от е, националните правоохранителни органи. Европол, от друга страна, вече има достъп до тази система посредством разпоредбите, установени в регламента за Европол. Тези разпоредби не се засягат от предложението за регламент, всъщност регламента за системата за влизане и излизане. Установява само условията за предоставяне на на достъп на Европол. Трето и свързано с казаното до тук, член 17 от регламента за Европол вече предвижда достъп на Европол до данни в системата на Европейския съюз и този достъп, както и използването на тази информация от страна на Европол, се урежда от приложимите инструменти на Съюза, както ще бъде и с бъдещи регламент за влизане и излизане. Четвърто, предложението за регламент не създава нови задачи за Европол, както и не увеличава правомощията на Европол, както е предвидено в регламента за Европол. Освен това, то не цели да промени съществуващите задачи на Европол Европейския съюз относно събирането, съхранението, анализа и обмена на информация. И на пето, текста на член 87 и на 88 е различен. Мерките по 87 и регламент по 88. Елементите в член 88 не присъстват в предложения регламент за системата за влизане и излизане. Съгласно член 88, регламент основан на разпоредбите от договора, следва да предвиждат процедури за проверка на дейността на Европол от страна на Европейския парламент съвместно с националните парламенти, което не присъства в предложението за регламент за влизане и излизане. Това предполага, че вероятно ще е необходимо изменение, ако искате да добавим това правно основание. И сега, господин председател, искам да добавя, че съгласно практиката на съда, е, добавянето на редица правни основания е уместно само при изключителни обстоятелства, както е обяснено в нашата нота. На ваше разположение сме, ако имате допълнителни въпроси. Благодаря. Uh, господин Фос. Благодаря, господин председател. Доколкото разбирам, член 88.2а вече не е необходимо правно основание. Следователно задавам въпроса в каква степен можем да допуснем 88 да се намеси тук, което ще повлияе и на одобряването на доклада от наша страна при гласуването. Или пък може би е добре да отложим гласуването, ако не е напълно ясно, и да се върнем на него, когато разясним въпроса. Председателя, проверих в документите, че вчера решихме да се отложи гласуването по искане на господин Кавада. Така че точка 29 по принцип е отложена. Виждам, че има друго объркване в съдържанието за доклада, така че предлагам да отложим гласуването по доклада, докато се разясни всичко, ако не възразявате. Uh, we continue, uh, we continue Продължаваме с доклада за командироването на работници на госпожа Гутеланд. Мистер Сайер. Господин Сайер. Благодаря. Добре, че ще гласуваме, но нямаме текста, по което ще се гласува, така че предлагам и този доклад, гласуването по него да се отложи.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 Има питане по кой текст гласуваме точно. Това е бележка от докладчика за правното основание. Госпожа Гютеланд от 19 май. Брюксел с измененията от снощи. Измененията ще видите в точка 6 последната дума вместо could ще бъде should. You have not received it? Сте ли получили документа? read out, read out the... извинете. Разбирам, че членовете на парламента ли са получили документ. Съгласни ли сте да отложим гласуването? Не виждам какво друго да направя. Очевидно секретарята не е изпратил текста, така че не мога да приема да гласуваме. Отлагаме гласуването в такъв случай. Uh, Продължаваме с доклада на господин Живевка. Uh, oh, uh, Европейски кодекс за електронни съобщения. Нека да гласуваме начало на гласуването. and it has been adopted. Приема се поздравления за докладчика. Sorry for these misunderstandings. Извинявам се за недоразумението. Yeah, this is all for the votes. С което приключихме гласуването. Okay, dear colleagues, we continue. Продължаваме, колеги, с точка 30, казва председателя, доклада на господин Звевка. Yes, it is, Mr. Swift. Number 31. Uh, sorry, uh, number... Извинявам се, точка 31, коригира се председателят доклад на господин Звевка за компетентността. Компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и така нататък. Нека да чуем господин Звевка. Благодаря, господин председател скъпи колеги. Доклада, който ви представим днес, предизвика внасянето на 29 изменения – защото съдържанието на самия доклад отразява подхода, който аз възприемам по отношение на предложението на комисията. Комисията желая да преразгледа регламента Брюксел 2А. Регламентът е изключително важен за родителската отговорност. Уважаеми дами, бихте ли могли да седнете и евентуално да обсъдите това, което обсъждате навън? Франциска? Thank you. Colleagues, Колеги, продължаваме заседанието. Thank Chciałem podkreślić, że generalnie zgadzam się z kierunkiem zmian. Исках да подчертая, че аз съм съгласен с общия подход, възприят от Европейската комисия по отношение на предлаганите изменения в регламента. А измененията, които внасям, биха могли да бъдат разделени на различни групи и сега ще се спра малко по-подробно на тях. Има една група от изменения, които имат за цел да запълнят някои пропуски по отношение на обхвата на регламента. Ако зачетете заглавието на регламента, ще видите, че е добавена една допълнителна част за международното отвличане на деца. Това означава, че това трябва да бъде допълнено също така в член 1, който се отнася до приложното поле на регламента. Втората група изменения се отнася до по-близкото сътрудничество между компетентните органи на държавите членки и обмена на информация между тях. Обмен на информация във връзка с висящите съдебни производства – за да не се стига до дублиране на съдебните производства в различните държави. В момента, в който има висящо дело пред Националния компетентен съд, държавата членка трябва да подаде сигнал на останалите държави членки. Същото се отнася в случай на отвличане на деца. Предлагам компетентните органи на дадена държава членка в случай на отвлича в случай на дете, което не живее с родителите си, а живее в друга държава членка, приемащата държава членка да помисли за приемното семейство. Винаги обаче трябва да се вземат предвид и роднините на близко на детето и неговото семейство, което означава, че приемното семейство трябва да осигури връзка на детето с неговите роднини. Относно изпълнението на решенията, втори раздел или по-точно член 36, смятам, че тук в това отношение не е достатъчно да се констатира, че решението не е било изпълнено в рамките на определения срок, който може да бъде 6 месеца или друг. Съдебният орган по изпълнение на решението подава само информация, че решението не е било изпълнено, но според мен е необходимо компетентният съдебен орган да постанови определен срок за изпълнение на това решение. Относно компетентността за международното отвличане на деца, съм съгласен с предложението на Европейската комисия. Необходимо е да се упрости изключително сложната понякога процедура. Концентрацията на компетентността в това отношение трябва да се направи от страна на държавите членки. По този начин ще се позволи на най-добре подготвените е, съди да се заемат е, с делото. По този начин ще се постигне високо качествено съдебно производство. Но пък от друга страна, Държавите членки трябва да гарантират, че са премахнати пречки и че е, трябва да гарантират, е, че няма никакви пречки за достъпа до съдебната система в тяхната държава. Когато говорим за международно отвличане на деца, а спомняте си, че ние вече обменихме мнения тук в Брюксел по този въпрос. Казахме, че най-важното е да се вземе предвид висшия интерес на детето. За да бъде взет предвид той, трябва да се чуе също така и гледната точка на детето. Поискахме мнението на различни експерти в това отношение. По смисъла на сега действащите договори и съгласно принципа на субсидиарност, не е възможно да се предлагат единни стандарти на европейско равнище по отношение на а, начина на изслушване на детето в съдебните органи. Въпреки това, обаче, е необходимо да направим всичко възможно, за да може да се стигне до най-доброто възможно решение за детето. А това означава при постановяването на съдебно решение, ако съдът е решил да не разпита детето, това да бъде изрично упоменато в решението. Писмено. Тук не става въпрос за намеса в съдебното производство в една или друга държава членка. Просто се опитваме да защитим интересите на детето. Това е всичко, което исках да кажа днес. А по отношение на предложението на Европейската комисия, надявам се, че при следващата ни среща ще може да обсъдим измененията от други колеги. Крайният срок за внасяне на измененията е 23 юни. Благодаря ви. Госпожа Гебхарт. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Звевка. Както винаги, изготвили сте добре структуриран доклад, който включва много предложения, които подкрепям. Така, например, както и комисията, така и вие смятате, че интереса на детето трябва да бъде в центъра на този законодателен акт. Това трябва да бъде изходната ни точка при всяко едно действие. Необходимо е децата да се ползват от възможно най-добри процедури. Затова съм съгласна с всичко, което предлагате. Необходимо е съдебното производство да може да бъде започнато на най-ранен етап и по най-бързата процедура. Смятате, че е важно детето също да бъде изслушено в рамките на съдебното производство. Според мен обаче в това отношение трябва да бъдат определени минимални стандарти. По този начин ще може да се отчете спецификата а, на детето, имайки предвид неговата възраст, например. Може би можем да задълбаем допълнително в това отношение. Имам обаче някои критики по отношение на следното. В случай, че детето не може да остане с някой от родителите си, това се случва рядко, а, вие предвиждате детето да бъде дадено в приемно семейство или а, да бъде поверено на някой роднина. Аз съм била медиатор в случаи, които засягаха деца с две гражданства. И бих искала да ви кажа, че много често семействата и роднините проваляха процедурата по връщане на детето в неговата родина. Така че съм доста скептична в това отношение. Когато компетентният орган щете, че за определено време детето трябва да бъде настанено в приемно семейство, този компетентен орган се води от най-висшия интерес на детето. Компетентният орган обаче трябва да настани детето на някакво неутрално място, а не при близки, които могат да му повлияят отрицателно. Така че имам известни критики по това ваше предложение. Смятам, че трябва да бъдем изключително предпазливи в това отношение, защото, повтарям, част от семейството може да окаже отрицателно влияние върху детето. Аз подкрепих а, вашия подход в доклада за медиацията – Подобни случаи се случват все по-често и по-често, но не всички национални съдилища могат да се справят с подобен случай. Правните традиции, културните традиции са различни в държавите членки, така че в този случай подхода беше правилен. Тук обаче трябва да се запитаме дали не би било добре на най-ранен етап да се предвиди някаква медиация – затова възнамерявам да внеса изменения. Тази медиация трябва да бъде в основата на съдебното производство, като разбира се не твърдя, че медиацията може да замени съдебното производство. Нека да бъдем внимателни в това отношение. В доклада твърдите, че трябва да се отчетат новите социални модели. Никъде обаче във вашите изменения не засягате този момент. 17 държави членки признават регистрираните партньорства, нещо, което трябва да бъде отчетено – затова възнамерявам да внеса изменения и в това отношение, тъй като в противен случай този момент ще бъде забравен. Бихме могли да внесем допълнителна яснота в едно или друго отношение, но така или иначе съм съгласна с вашия подход. Всички ние имаме опит в това отношение и съм убедена, че ще можем да продължим да работим в дух на добро сътрудничество. Благодаря ви. Господин Любретон. Да, бих искал да кажа няколко думи по доклада. Той е изключително важен, защото, както каза господин Звевка, той се отнася и до международните отвличания на деца. Това е реален проблем. Всички членове на Европейския парламент познават конкретни случаи е, на отвличания на деца. Трябва да направим нещо, за да подобрим системата. Благодаря на господин Звевка за това, че се е заел с този въпрос. Има едно интересно изменение, което не споменахте днес. Изменение 6, в което се предвижда запис на разпита на детето. Добре е да има запис, защото по този начин държавите членки могат да бъдат удовлетворени, те могат да получат запис, който да гарантира, че детето действително е било разпитано и чуто. Аз бих искал да се запази и суверенитета на държавите членки. Според мен подхода на господин Зверка прави именно това. Във второто изменение се казва, че трябва да се спазват всички форми на родство, които са правно признати в държавите членки. Това означава, че се уважава правния ред на всяка една държава. Още нещичко, говорим за сътрудничество, но не и за интеграция или единни норми, защото всяка държава си има свой собствен правен ред, който трябва да запази. Благодаря ви. Благодаря. Не виждам други желаящи да вземат думата. В такъв случай приключваме по тази точка от дневния ред и ще направим кратка почивка до 11 часа, когато ще започне изслушването за Брексит. Thank you.

Уважаеми колеги, предлагам да започнем изслушването. Dear dear уважаеми колеги, уважаеми гости, добре дошли на това изслушване, посветено на правните последици от излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Искам да приветствам всички ви и най-вече да приветствам с добре дошла госпожа Данута Хюбнер, която е председател на Комисията по конституционните въпроси и искам да й дам думата най-напред. Благодаря ти, Павел, за отправената покана към АВКО, тъй като ние отговаряме по подготовката на процедурата, която се следва в съвета и ние високо ценим възможността сега да кажем няколко думи. Ние всички чувстваме отговорност за реализирането на този безпредседентен процес, който стартира. Всички в Европейския парламент е, чувстваме отговорност е, за завършването на тази процедура, но също и това да стане в най-добрия интерес на Съюза и неговите граждани. Ние знаем, че липсата споразумение по излизането на Обединеното кралство ще има сериозни негативни последици и за двете страни. Отговорността на Европейския парламент е да гарантираме, че целият процес и резултатите от него ще бъдат базирани на ценностите на Европейския съюз, върху които почива съюза, и ние осъзнаваме необходимостта да се защити правния ред на Европейския съюз и за нас е, червена линия са договорите. Ясно е, е, че е изключително важно да се отчита правното измерение, което има хоризонтални аспекти. Ние сме конструктивни партньори, Ние искаме да се запази а, духа и буквата на договорите, както и на хартата за основните права. Решението на Обединеното кралство, според нас, подчертава изключително сложните отношения между политическия процес и основните конституционни аспекти на европейската интеграция. Това се дължи на уникалният ни правен ред, така че смесването на политическите и правни аспекти ще станат ясни и по време на днешното изслушване. Ние работим по рамката за излизането на Обединеното кралство от Съюза, както и за бъдещите отношения. Като парламентаристи ние трябва също да държим сметка за това, че в бъдеще могат да се Оспорзват резултатите от излизането на Обединеното кралство, също като се има предвид и практиката на Съда на Европейския съюз. Затова от самото начало трябва да сме наясно каква ще бъде конституционната и правна рамка, в която трябва да действаме, за да решаваме проблемите, които са пред нас. Също ние извършваме и набиране на доказателства тук в парламента. Мисля, че това ще е важно за бъдещото развитие на европейската интеграция. Благодаря ви отново за поканата. Благодаря ти, Данута. Започваме с първа част от днешното изслушване. И най-напред ще изслушаме представител от Шотландия, господин Джеймс Уолф, който е лорд адвокат. Имате думата. Разполагате с около десетина минути. Благодаря, господин председателю. Благодаря, че ме поканихте да говоря пред това заседание на вашата комисия. Брекзит ще има сериозни правни последици за всички нас. като лорд адвоката аз съм висше длъжностно лице по правните въпроси на правителството и също оглавявам прокуратурата на Шотландия, така че аз имам известни ограничения, що се отнася до въпросите, които мога да дискутирам. Позицията на шотландското правителство във връзка с Европейския съюз е ясна. Също е ясна и позицията за конституционното бъдеще на Шотландия. Знаете, че Брексит продължава да има политически последици за Шотландия. Освен това ще има и последици за бъдещите правомощия на Шотландския парламент. В краткото изложение пред вас аз няма да коментирам тези въпроси, а ще иллюстрирам някои от техническите и правни последици на Брекзит. За да се посочат тези технически последици от шотландска гледна точка да бъдат поставени в контекста. Трябва да посочим, че в Обединеното кралство има множество юрисдикции и че има разпределение на изпълнителната и законодателна власт, що се отнася до Шотландия. Шотландия е една от трите правни юрисдикции на Обединеното кралство, правната система, съдове, съдилища и правната професия са отделни. Ние имаме две правни стратици, както тези на континентална Европа, тези, които са от Обединеното кралство. Имаме доста общо и има доста постижения в сферата на вечното право, семейното право, наказателното право и тук има разлики доста. Законите, които се прилагат в Шотландия, се приемат от парламента на Шотландия, на Обединеното кралство и от Европейския съюз. В акта за Шотландия от 1998 година се разпределят законодателните и изпълнителни компетенции между Шотландския парламент и правителството и тези на парламента и правителството на Обединеното кралство. Но също има и компетенции Шотландския парламент и в такива области, които са важни от перспективата на Европейския съюз, като селско стопанство, рибно стопанство, околна среда и правосъдие но а, шотландското правителство, шотландския парламент са тези, които трябва да гарантират правния практически ефект на законодателството в Шотландия. Въпреки, че част от законодателството може да се прилага на равнище Европейс... Обединено кралство. И също ще има ефект Брекзит за правните режими, за които отговаря. Трябва да има последователност в законодателство. Това е важно за бизнеса. Шотландското правителство иска да се гарантира тази правна приемственост е, и правна сигурност по въпроси, които са от е, негова компетенция. Освен това, шотландското правителство иска да работи заедно с правителство на кралство по законодателство, което ще е необходимо в контекста на Брекзит, е, за да се гарантира правната последователност и правната сигурност. Днес нека да опишца някои от техническите аспекти, които възникват. Е, на първо място е необходимо да се гарантира продължаването на валидността на законите, които се прилагат в Шотландия. Има закони, които са свързани с задължения към Европейския съюз. Те ще продължат да се прилагат и след Брексит, но също има и законодателство на Европейския съюз, което е пряко приложимо, свързано с регламенти, които се прилагат по отношение на Шотландия. Има и също законодателство, което е под формата на законодателство, което трябва да се запази след Брексит. Трябва да се предприемат стъпки, за да се гарантира, че това законодателство ще продължи да се прилага в вътрешния правен ред и след изтеглянето на Обединеното кралство от Съюза. времено ще е необходимо да се види дали сегашното законодателство ще може правилно да се прилага в бъдеще. В някои области може би ще е възможно да продължи прилагането на съществуващо законодателство без изменение. В други области ще е необходимо да се направи известна адаптация, за да може да се прилага по добър начин. Подобни корекции трябва да станат бързи, други обаче ще изискват политически решения и този избор ще е различен по своя мащаб и дълбочина. Има и области в законодателството, които искат взаимно сътрудничество между държавите членки и които не могат да бъдат реализирани само чрез едностранни действия Обединеното кралство или от Шотландския парламент и правителство, ако става дума за въпроси от тяхна компетенция. Например, инструментите за сътрудничество по гражданско-правни въпроси, например, задължителното признаване и изпълнение на съдебни решения. Ние също проявяваме интерес към сътрудничество по наказателно-правни въпроси. По време на посещението ми в Брюксел аз подчертах важността на запазването на тези отношения, които допринасят за борбата с пред стъпността. Необходимо е да се направи детайлен анализ на практика за съответните правни режими. В документа, публикуван миналата година за мястото на Шотландия в Европа, шотландското правителство посочва, че каквито и да са условията за излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, ефекта върху конституционната позиция на Шотландия ще бъде значителен. Ето защо трябва да се разглеждат редица технически правни въпроси за Шотландия, които се отнасят до гарантиране на правната приемственост и правната сигурност и запазване на целостта на правният ред. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря ви. Второто изказване доктор Танъм от Тринити коледж, е, Дъблин, по въпроса за споразумението от разпети петък. Имате думата, госпожа. Благодаря. Благодаря за поканята да бъда тук изглежда, че трябва да направя уточнението, че аз съм политолог, не съм юрист. За това искам да направя тази оговорка. И сега ще се спра на различните проблеми за, от Брексит за Ирландия, Северна Ирландия, предвид споразумението от Разпети петък или Белфаското споразумение. Слайдовите ми не се предвижват, така че мисля, че ще говоря без тях. Много спорвана е границата между Северна Ирландия и Република Ирландия и споразумението от Разпети петък от 1998 година сложи край на насилието. Е, също така предвиди е, споделяне на изпълнителната власт е, и сътрудничество между Република Ирландия и Северна Ирландия, за което спомага финансирането от Европейския съюз. Така че Европейския съюз имаше централна роля за това споразумение. Белфаското споразумение бе поставено под въпрос поради референдума за напускането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Повечето ирландски гласоподеватели, 55% гласуваха за да се остане в Европейския съюз и 85% от католиците гласуваха за да се остане. Партия Шинфейн поиска да се направи проучване е, сред общественото мнение за единността на Ирландия така че средата е доста нестабилна. Трансграничното сътрудничество беше част от мирния процес, така че една твърда граница ще го подкопае. Накратко, 30 000 души прекусяват границата ежедневно, за да работят или ходят на училище и милион и 800 000 коли я прекусяват месечно. Тази граница е 500 км. Има редица селски общности покрай нея и е, също така има 300 официални и неофициални бгкпп та Също така търговията между Северна Ирландия и Република Ирландия за 2015 година възлиза на 6,8 милиарда евро. Местната търговия предоставя поминък на местните общности, особено а, в сферата на хранително-вкусовата индустрия. Също така съществува несигурност относно преговорите между Обединеното кралство и Европейския съюз. Не се знае как ще се развият те, до какъв край ще доведат, което пък от своя страна задоволява а, затруднява ирландските политици да поемат определени ангажименти. Общото пространство за пътуване, установено през 1948 година, предвижда свободно движение между Обединеното кралство и Ирландия. За сега се планира то да се запази, но то е, оплаща само свободното движение на хора, не на стоки, не на търговия. Във връзка с това има редица сценарии, които са разработени, как да се уреди въпроса с свободното движение на стоки. Например, електронни проверки или проследяване или онлайн регистрация на МСП-тата и също бизнесите може да са едно решение. Или пък да се проверява само една извадка от камионите и минибусите. Още веднъж става въпрос за делегатен въпрос. Никой не иска да има твърда граница с редовни проверки по границата. Има и други сценарии за частични договорености в определени сектори, е, които се предвиждат като области на сътрудничество съгласно споразумението от разпет и петък. Това са, селско, това са хранително-вкусовата индустрия, здравето на животните и други. Друг вариант е да се установят митнически пунктове не по самата граница, а на 10-15 км от граница границата и след това да се проверява една извадка от МСП-тата, прекусяващи тези митнически пунктове. Други сценарии митническите пунктове между Британия и Северна Ирландия, между морето, Ирландското море, както казах, това е един деликатен въпрос, или пък Северна Ирландия да остане в митническия съюз, ако евро... дори Обединеното кралство да не е в него. Какви са някои от проблемите? Някои от сценариите са много бюрократични и ще са сериозна тежест, особено за малките фирми. Говорим за регистрация, пътуване до митнически пунктове. Също така има различни виждани. Юнионистите и националистите са против твърда граница. За партия Шинфейн има много сериозно противопоставяне на идеята да има твърда граница или дори митнически постове между Британия и Северна Ирландия и съответно Република Ирландия. Така че политически въпросът е много деликатен а, има възможност да има митнически пунктове между Великобритания и Северна Ирландия. А, още веднъж не е ясен крайния сценарий, но може да има политически компромис с определени финансови помощи. Разбира се, ирландското правителство и правителството на Обединеното кралство ще имат много важна роля, ако трябва да се постигне съгласие по тези сценарии на европейско ниво ниво. В споразумението от разпети петък се предвижда трансгранично сътрудничество, което предполага да няма твърда граница, т.е. Да, в него се предвижда невидима граница. Един от органите, който специално се занимава с управление на европейски фондове, за трансграни... по трансгранични въпроси между Северна Ирландия и Република Ирландия. И освен това ще трябва да се измени споразумението от разпет и петък, нещо за което и Тони Блер спомена преди две седмици, когато беше в Северна Ирландия. Съгласно споразумението, жителите на Северна Ирландия имат право на ирландско гражданство, следователно ще имат и европейско гражданство, дори и Обединеното кралство да напусне на Съюза. И това също е въпрос въпрос на международно договаряне. Различни сценарии. Член 11 от споразумението предвижда неговото преразглеждане, така че изменението му няма да е толкова страшно. Това може би е най-положителното нещо, което мога да ви кажа днес. През 2006 година то беше изменено неколкократно. Това е споразумението Сейнт Андрю и също така няма да е страшно, ако го изменим отново. Органа, управляващ европейските фондове, може да бъде засегнат от Брекзит. Също така трябва да се помисли за трансграничното финансиране от Европейския съюз, което много може би ще продължи да бъде управлявано от Органа за управление на европейските фондове. От правна гледна точка, като международен договор, споразумението от разпет и петък трябва да се запази и това е мнението на Европейския съвет, както и на ирландските граждани и гражданите на Северна Ирландия. През 2015 година 32% от католиците искат обединение на, на Северна Ирландия и Република Ирландия и само 14% от цялото население, освен това Европейският съюз е поел ангажимент споразумението да се запази. И в заключение Северна Ирландия и Ирландия са ам, засегнати отрицателно, ще бъдат засегнати отрицателно Брексит. Лошото управление на границите може да се превърне в сериозен проблем, включително и да прерасне в насилие, защото в, на Северна Ирландия имаше много конфликти и все още е, обстановката е несигурна. Трябва да се признаят политиките и различните самоли... идентичности в Северна Ирландия. Въпросът не е просто правен или технически, а е политически и за него е необходима политическа воля, за да се разреши той. Благодаря. Благодаря много за това изказване. Сега имаме няколко минути, през които да обсъдим първите две изказвания на нашите гости. А, ще се възползвам от това, че съм председател и ще задам един въпрос към а, е, господин Лорд Адвокат. Ако не се лъжа, а, е, в закона от 1998 година за Шотландия има разпоредба, че законодателството съгласно разделените компетенции трябва да е, е съгласно и европейското право. И ако това наистина е така, британският парламент може ли едностранно да промени тази разпоредба или трябва да се получи някакво съгласие от страна на Сутландския парламент? Благодаря. Напълно сте прав. Акта за Шотландия ограничава правомощията на шотландското правителство – а, по отношение на европейското законодателство. Една от правните последици от Брексит би била да се променят правомощията на шотландското правителство. Вече знаете каква е позицията на Шотландия. Мястото на Шотландия е в Европейския съюз. И искаме да бъдат запазени правомощията на Шотландския парламент и те да се увеличат след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Не се променят правомощията на шотландския парламент, ако той не даде своето съгласие. Това се постановява в а, а, законодателен акт на Обединеното кралство. И така а, се работи още от създаването на Шотландия насам. Мисис Нибла. Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Имам няколко въпроса, най-напред към а, представителя на Шотландия. Вие казахте, че Шотландия има собствени правомощия. Бих искала да попитам, след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, предвижда ли се европейското законодателство да продължава да се прилага в Шотландия. Това решение от правомощията на Шотландия ли е или не? Обединеното кралство не желая да признава решенията на Европейския съд. Каква е позицията на Шотландия в това отношение? Смятате ли, че този въпрос е в правомощията на Шотландския парламент? Аз лично не съм сигурна. Имам и въпрос към представителя на Ирландия. Говори се непрекъснато за тази твърда граница между Северна Ирландия и Република Ирландия. Но какво означава това? Как ще се отрази една подобна твърда граница на свободното движение на хора? Тези хора отново ли ще трябва да искат разрешително за работа, разрешително за пребиваване? Това би било ужасно. Ние носим отговорност за интересите на европейските граждани и за това се питам, какво ще се случи с търговския обмен, с IT инфраструктурата, която ще е необходима по различните ГКПП. Към момента не ми е много ясно положението. Как я виждате вие тази твърда граница и как мислите ще се отрази тя на свободното движение на хора и на стоки? Може би да отговоря най-напред на въпросите, които бяха зададени пряко към мен. Благодаря ви за въпросите. Основното нещо, което исках да кажа уводните си думи беше, че Шотландия има набор от правомощия и отговорности, които включват различни области на политиката. Те, те засягат шотландското правителство, шотландския парламент. Така че те също ще участват в оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Те също ще трябва да дадат своя принос, за да има правна сигурност и правна яснота което означава, че те ще трябва да влязат в взаимоотношения с правителството на Обединеното кралство. Както знаете, имаше законопроект в това отношение. Не мога да ви кажа повече на този етап. А на въпроса ви за Европейския съд, Тук има няколко технически под въпроса. На практика въпросът е свързан и с това дали ще се признава трайната съдебна практика на Европейския съд и дали тя ще се прилага в вътрешния правен ред. На този етап е рано да се каже каквото и да било. мога да отговоря на някои по-основни въпроси, като например ролята на Европейския съд, но този въпрос така или иначе ще бъде разгледан, когато му дойде времето. На въпроса за твърдата и меката граница. Сега, ако някой прекоси границата от Република Ирландия към Северна Ирландия, това а, скоро бе направено от комисаря а, Барние, освен а, различният цвят по пътищата няма друга разлика. Не може да разберете, че сте минали границата. А, твърда граница, която включва в себе си премахване на свободното движение на хора, а, това наистина би било ужасяващо. Има много хора, учители, които а, извършват дейност от другата страна на границата. А, линейките преминават ежедневно границата, търговците и така нататък. Наистина, какво ще се случи, ако някой се нуждае спешно от медицинска помощ, ако се премахне това свободно движение? Министър-председателят Ней поддържа идеята за единно пространство, пътно пространство между двете държави. Друг е въпросът за търговията. Опитваме се да смекчим отрицателните последствия върху от, извинете, въвеждането на а, подобна граница. А, ще имаме единен пазар на острова, между Република Ирландия и Северна Ирландия, но е, трябва да направим всичко възможно, за да смекчим отрицателните последствия от въвеждането на твърда граница. Това ще се отрази е, много на малките предприятия, които ще трябва да дадат около 1000 евро, за да е, преминат през цялата бюрократична процедура, да имат разрешителни и така нататък. Процедурата е много тежка. А, а какво да кажем, ако се въведе и системна проверка на стоките, които се прекарват през граница? Много малки фирми се занимават за селско стопанство, извършват трансгранична дейност, така че и те ще пострадат. А, това е крайния вариант на а, твърдата граница. Тя ще се отрази на ежедневния живот на хората, на бизнеса. Ще бъде изключително трудно всички тези хора да отговорят на съответните правни основания. Предлага се евентуално електронно тагване, търсят се и други решения. Благодаря, господин председател. Имам въпрос към представителя на Ирландия. Бих искала да попитам Северна Ирландия така а, добра институционална структура ли има като Шотландия? Има ли представител на Северна Ирландия, който да направи така, че гласът на гражданите на Северна Ирландия да бъде чут? да се разбере, че гражданите на Северна Ирландия желаят да останат в Европа. Имате ли еквивалент на шотландския парламент у вас? I suppose that's a, an added problem. Firstly, the, um, the, the... Политическите партии в Северна Ирландия са единодушни, както вече казах, всички те са против твърда граница. Всички са против. А, така че в това отношение а, няма проблем. На следващо място в Северна Ирландия имаме политически застой, защото изпълнителната власт в момента не работи. Имаме а, парламент, като този в Шотландия, по смисъла на споразумението за спет и петък. Надяваме се, че след изборите в Обединеното кралство, което също е проблем за Северна Ирландия, защото изпълнителната власт рухна, а сега ще има а, из... предизборна кампания в Обединеното кралство, да ще трябва да изчакаме и а, в последствие политическите партии ще могат малко по-подробно да помислят за Брексит. Сега обаче сме в застой, в неяснота. Очакваме да минат изборите в Англия. Много от депутатите на Ирландия са активни и непрекъснато се опитват да дадат глас на отрицателните последствия от въвеждането на твърда граница. Благодаря. Thank you, Chair. My... Благодаря. Въпрос към представителя на Шотландия. Вие споменахте акта за Шотландия. Поправете ме, ако греша, но доколкото разбирам, ако се сбъдне най-лошия сценарий и парламента в Англия а, бъде убеден за суверенен, това означава, че всички правомощия на шотландския парламент ще бъдат отменени. По смисъл на шотландския правен ред няма начин британският такъв да има примат над него – парламента в Англия се базира на парламентарния суверенитет, докато в Шотландия нещата стоят друго яче. Поправете ме, ако греша. Отговор. Аз говоря от техническо-правна гледна точка, но в този случай ще трябва да се върнем към създаването на Обединеното кралство. Тогава се оформят и някои шотландски институции, включително и правната система. Целта беше шотландския правен ред да се запази и след обединението през 708 година. Но сте прав. Акта за Шотландия от 1998 година изрично постановява, че Шотландския парламент е постоянна структура от конституционния ред на Обединеното кралство. Аз не смятам, че този сценарий, който описахте, е реалистичен. Okay, I do not see. Добре. Не виждам някой друг да иска думата или да има въпрос. Бих искала да разбера изцяло това, което каза лорд адвоката от Шотландия. Въпросът ми е точен до каква степен този законопроект, за който говорихте, ще се отнася до правомощията на шотландския парламент. Вие говорихте за промени в някои области, но ще има и в други. Та, този, въпрос ми е за този законопроект. А на следващо място в началото казахте, че в случай, че позицията на шотландското правителство отразява мнението на гражданите – до каква степен прозрачността в процеса на вземане на решение се отразява на Шотландия. Има ли някакво споразумение, някакво обещание от страна на британското правителство да се работи при пълна прозрачност по време на Брексит? Да, на първия ви въпрос. Нали, за законопроекта. Бялата книга на британското правителство посочва, че ще се разгледат елементи, свързани с различните части на Обединеното кралство. Все още не съм видял документа, така че не мога да коментирам повече. Но мога да кажа, че шотландското правителство проявява жив интерес към това, което е разписано в този документ за Шотландия – raise a question about transparency and... Uh, Попитахте също така за прозрачността. Не разбрах много добре въпроса. Шотландското правителство предоставя информация на, британското, на британския парламент Шотландския парламент докладва на Британския парламент за развоя на събитията в рамките на Брексит. Извинявам се, но ние чухме от представители на шотландското правителство, че някои документи, свързани с Брексит, не се предоставят на шотландското правителство или на шотландския парламент преди да бъдат представени в Брюксел. Да питам, имате ли някакви, някакво правно споразумение? Отговор не. Това не са правни въпроси в случая. Това е в рамките на преговорите. Сигурен съм, че министрите с удоволствие ще дойдат тук, във вашата комисия или някоя друга, за да отговорят на въпросите ви. Въпроси, които не са чисто технически. Благодаря, казва председателят. Сега продължаваме с втората част от нашето изслушване. Ще чуем професор Бургхард Хес, директор в Макс Планк института за процесуално право в Люксембург. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря накратко за значението на излизането на Обединеното кралство от Съюза при разглеждането на трансгранични спорове. Ich möchte zunächst kurz fragen. Първо ще коментират сферите, които ще бъдат засегнати. Ще започна с семейните въпроси. След това ще премина към търговските въпроси. Това е важно за семействата, за хората в Обединеното кралство и в Европейския съюз и изобщо в случай на Брекзит. Следващата стъпка е да видим какви са последиците на Брекзит във връзка с Брюксел едно. Тъй и какви са възможностите? Може ли да се направи нещо по конвенцията от Лугано или по закона за отмяна на законодателството на Европейския съюз? Какви ще са реакциите на държавите членки към Брексит към настоящия момент? Ако не се стигне до споразумение до 19 март 2019 година, това няма да бъде добре. Ако видим какъв е списъкът е, от законодателни актори, които са влезли в сила, те са по-скоро регламенти, които след излизането на Обединеното кралство е, ще спрат да бъдат прилагани. Трябва да видим каква ще е реакцията. Но нека да видим първо какви ще са последиците за семейното право. Тук имаме два основни акта. Това са регламента Брюксел 1А, който разглежда въпроси, свързани с трансгранични разтрогвания на бракове, родителска отговорност. И втората област е, е регламента за издръжката. Това е изключително важен въпрос. И на практика беше добре прията. Въпросът е също и по какъв начин могат да бъдат решавани искове от малък материален интерес при трансгранични случаи. Трябва да сме наясно какво ще се случи след 19 март 2019 година, когато спрят да се прилагат тези инструменти. Конвенцията от Хага съществува, тя е допълнителна, но не е толкова ефикасна, колкото мерките, които се реализират на равнище Европейски съюз. Трябва да поставим два въпроса. Какво ще стане с бъдещите споровете, спорове след Брекзит? И второ, какво ще се случи а, с правото на издръжка? Дали ще има приемственост? Дали ще могат да се прилагат и след Брекзит? и за преходен период. Тук също трябва да има яснота за бъдещи спорове. Това е по-скоро политически въпрос, на който ще се върна след малко. По търговските въпроси също има редица регламенти, които ще спрат да се прилагат Брюксел 1А, всички специални актове, които целят ускоряването на трансграничната търговия. Например, е, Европейската е, система за injunctions, също законодателството, свързано с несъстоятелността. Тук имаше доста успехи, но ще спрат да се прилагат тези разпоредби. Що се отнася до предоставянето на документи и събирането на доказателство, можем да се върнем към Карската конвенция от 1970 и 1965 е година. Трябва да има предвид, че междувременно светът значително се е променил. Международното частно право, тук ситуацията е малко по-спокойна, тъй като имаме Рим 1 и Рим 2 и те ще предложат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство. Но какво ще стане, когато има сблъсък на закони? Трябва да се види какви са становищата на съдебните органи и какво може да се запази в закона за отмяна. Какви ще са действителните последици в случай на възникване на спорове в Англия и на континента? Нека да посоча, че Лондон има репутацията на място, където се водят доста съдебни спорове. Там се решават най-много търговски спорове, както и в областта на транспорта, на IP, на морския транспорт, картелите и прочие. Също а, има доста гледане на а, бракоразводни дела най-вече на богати лица. Лондон често се избира като място, където да а, се водят тези дела. Защо Лондон има този успех? Защо другите градове не са толкова привлекателни? Основната причина е, че английският е езикът, който се използва в международната търговия. И освен това, в съдилищата има високо квалифицирани съдии. Процесуалното право е а, така изготвено, че позволява ефикасно а, производство. Освен това, е английското право е доста благосклонно, що се отнася до бизнеса. Английското законодателство е един портал, когато изчезне прилагането на законодателството на, на Съюза. Това е вебсайта на Търговския съд в Лондон. Той има много добра политика за връзки с обществеността. На този слайд виждате колко дела се гледат в Обединеното кралство. Става дума за близо 1200 такива дела годишно. Това са 60% от всички дела на в които и двете страни не са от Великобритания, а от чужбина. Това е безпредседентен, но в Европа. Няма друго място, което да е толкова популярно за гледане на, на дела между а, лица, които идват а, от а, други държави. Това води а, до огромни а, приходи. Тук на този слайд виждате каква е ситуацията в Германия за сравнение. Могат да бъдат направени и други съпоставки с други държави членки. Какви ще бъдат практическите последици от отмяната? Ще има някои доста сложни технически въпроси, които ще предизвикат спорове, но можем да навлезем в детайли, ако регламента Брюксел 1 бъде спре да бъде прилаган и Брюкселското споразумение от 68 би могло да започне да се прилага отново. Това е част от достиженията на правото на Съюза, съгласно тълкованието на Съда на Европейския съюз. Но трябва да отидем още една стъпка напред към 1950 година двустранните споразумения, които са сключени от Обединеното кралство с отделни държави членки. Има 6 такива конвенции и всяка една от тях трябва да се прилага на практика. В процесуалното право трябва да се разгледа въпроса за признаването. Ще има ам, дублиране на, на процедури. Това ще доведе до несигурност от различно естество. И също ще има а, а, проблеми с а, признаването на съдебните решения и тяхното изпълнение. Искам пределно ясно да заявя, че може да се стигне до голямо изместване на процесуалното право на Съюза, ако се върнем към споразумението от Лугано. Основната част на законодателството на Съюза значително ще се свие особено по отношение на Съда на Европейския съюз. И накрая искам да кажа нещо в заключение. По какъв начин останалите държави членки ще реагират на предстоящото излизане на Обединеното кралство от Съюза. В Нидерландия, Франция и Германия вече са предприяти инициативи за процесуален режим с използване на английски язик, за да може да приемат гледане на дела от други места. И това ни кара да се замислим, трябва да се направи добър анализ, когато се водят преговорите по Брекзит и за съдебното сътрудничество. Трябва да се предвидят преходни разпоредби, свързани с исковете от малък материален интерес. И това е особено важно а, за самия Лондон. Благодаря ви. На следващо място ще разгледаме въпроса за интелектуалната собственост. Ще дам думата на професор Данкан Метюс, от университета Кралица Мери в Лондон. Благодаря. Патентната система има важна роля за иновацията и засилването на конкурентоспособността на европейския бизнес. От 1973 година Европейската патентна конвенция установява Международна организация Европейска служба по патентите, е, в която участват държави членки на Съюза и е, външни не членки. 38 държави участват. Европейският Европейската патентна служба може да дава европейски патент за нови изобретения, след което е, се утвърждава патента и се получава закрила на патента в поне в е, всичките държави, участващи в службата. През декември 2012 година държавите членки на Европейския съюз, съгласно процедурата за силено сътрудничество, решиха да създадат два регламента за установяването на европейски патент, който да е единен. Това, според тях, е, е по-улесняващо за кандидатстващите за патенти, защото вместо да преминават през национални процедури във всяка държава членка, участваща в службата за патенти и да се уреждат спорове във, всеки, във всяка държава, ще може да се получи единен патент в всички участващи държави. Испания, Полша и Хърватия по-настоящем са казали, че не искат да участват в новата система. Затова е използвана и процедурата за засилено сътрудничество. През декември 2012 година е установен международно споразумение за един патентен съд. Той ще е, е централизираното място за уреждане на спорове, свързани с валидността и нарушение на европейските патенти във всички участващи държави. Настоящия статут на Обединеното кралство в това отношение е много важен, защото споразумението за единния патент изисква най-малко 13 държави членки на Европейския съюз, включително трите държави с най-голям брой валидирания на европейски патент Франция, Германия и Обединеното кралство да ратифицират споразумението за единния патентен съд преди то да влезе в сила. Обединеното кралство през ноември миналата година каза на, конкурента, на съвета по конкурентоспособност, че възнамерява да пристъпи към ратификация. Германия и Обединеното кралство очакват ратификацията. След като тя се извърши, единия патентен съд ще започне да функционира и Обединеното кралство каза, че е в крачка с процедурите по ратификация. След като започне да функционира съда, ще е, влязат в сирала регулациите защото те зависят от работата на единия патентен съд. Те позволяват закрила на европейските патенти във всички участващи държави членки срещу заплащане на единна такса. Възможно ли ще Обединеното кралство да продължи да участва в регламента за единния патент след напускането му на Европейския съюз? Ясно е, че не, но както виждате от слайда, в самия регламент се казва, че той е специално на договореност за целите на Европейската конвенция за патентите, където се съдържа изпоменаване на член 142 от конвенцията, който също съдържа специалната договореност. Ето защо на Обединеното кралство ще трябва да бъде специален, даде специален е статут, за да продължи да участва в регламента и да може да се възползва от едините европейски патенти. Това ще направи службата по патентите. Нека разгледаме сега самото споразумение за единен патентен съд. Това споразумение е с статут с международен договор. Ето защо се прилагат правилата на Виенската конвенция за правото на договорите, освен ако самия договор, в случая споразумението за Европейски единен патентен съд, съдържа клауза с право на напускане на съда. Такава клауза не се съдържа, следователно правилата на Виенската конвенция за правото на договорите са приложими. Всъщност, можем да застъпим тезата, че, Европейск... Е, че Обединеното кралство има задължението сега да ратифицира споразумението, защото съгласно член 18 от Виенската конвенция, не може никое задължение да върви е, в противоречие с целта на договора. Следователно, Единеното кралство трябва да ратифицира е, споразумението за единия патентен съд. В член 62 от конвенцията се казва, че Основна промяна в обстоятелствата, която е била немислима и непредвидима от страните, може да представлява основание за прекратяване или оттегляне от договора. В споразумението за един патентен съд на много места се казва, че всички договарящи страни са държави членки на Европейския съюз. Следователно, напускането на Обединеното кралство на Европейския съюз ще представлява основна промяна в обстоятелствата, непредвидена от страните и ще е проблемно за функционирането на споразумението за единия патентен съд, ако Обединеното кралство остане страна по споразумението след напускането му на Европейския съюз съюз. И може ли, европейски, е, може ли Обединеното кралство да участва в споразумението за съда след Брексит? Много внимание е обърнато на становище 1 от 2009 година на Съда на Европейския съюз, където се разглежда предишна версия на споразумението за единия патентен съд. В това становище съда твърди, че съгласието за патентен съд, който да, в който да участват европейски държави членки и не членове на Европейския съюз. Много тълкуваха това като отхвърляне на един патентен съд, който да е общ за държави членки на Европейския съд и държави, които не са членове. Но ако анализираме по-добре становището на съда, Съдилищата на държавите членки няма да могат да продължат да упражняват правомощията си да тълкуват европейското право в тази сфера. И тъй като Обединеното кралство вече няма да е държава членка на Европейския съюз, становището, където се говори за отнемане на правомощията на националните съдилища, няма да е приложимо становището. След като съда излиза със становището, се преработва споразумението за единния патентен съд за спазване на примата на европейското право, да се предвиди възможността за искане на обещетения от съда като институция, както и да се гарантира съблюдаването на европейското право като се споменава и съдебната практика на съда. И така, Обединеното кралство може ли да продължи да участва в споразумението за съда за патентите. Както вече казах, становището едно от 2009 година не възпрепятства участието на държава, която не е член на Европейския съюз в споразумението за един патентен съд. Създаването на е, единна патентна система, съблюдаваща разпоредбите в е, ДФС и други европейски договори, изисква съда да спазва върховенството на европейското право. И тъй като ще става въпрос за международен съд, е, централното му отделение ще се намира в Лондон и не, това не е пречи на Обединеното кралство да продължи да участва в съда, тъй като съда, не участващата държава, ще трябва да е предмет на върховенството на европейското право. Това се казва в член 21 от споразумението за един патентен съд, където се говори за върховенството на европейското право и това, че единният патентен съд ще спазва европейското право. И така, ако Европейския, ако Обединеното кралство може да остане в съда след напускането си на, определен, на Европейския съюз, ще трябва да се направят някои промени в споразумението. Трябва да се говори в него като за договарящи е, страни по договора държави които може да не са държави членки на Европейския съюз. Как ще се направи промяната в споразумението? В член 57 от споразумението се казва, че административната комисия към съда може да измени споразумението за съда, за да може да бъде приведено то в съответствие с необходимите промени. Това обаче би било политически неприемливо административната комисия да го направи. И мисля, че ще е необходимо Съда на Европейския съюз да а, уточни становището си от 2009 година, след което да излезе с ново становище, уточняващо статута на държава, която не е член на Европейския съюз, но участва в единния патентен съд. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. Последният оратор ще е, е за правил, правилника за персонала, господин Стефан Родриг, лектор в е, учи... школата по право към Сорбоната. Заповядайте. pour... Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата. Няколко уводни думи, ако позволите, за да очертая основните елементи, на които ще се спра. за, възниква въпроса за служителите на Европейския съюз. Според мен, оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз няма да се отрази пряко върху текстовете, които са основата на тази регулаторна рамка – Виждате ги тук на екрана. Така че не очакваме никаква коренна промяна в законодателните текстове, които уреждат статута на служителите. Последствията обаче могат да се усетят много по-силно от самите служители. Служители, които са с британско гражданство. Не трябва обаче да пренебрегваме и ефекта върху останалите служители на по постове, които нямат британско гражданство, но които също могат да бъдат повлияни. На първо място, прякото отражение върху служителите – на Европейския съюз, които са с британско гражданство. Най-напред ще ви представя няколко цифри, за да получите представа за процента от персонала. Вземаме предвид действащите служители, но трябва да ги разграничим от служителите, които вече са се пенсионирали, получават пенсия от Европейския съюз към 1650 са действащите служители на Европейския съюз британско гражданство, като основната част от тях работят в комисията, което не изненадва никого. Ам... Горе-долу също толкова служители в момента получават пенс... пенсия от Европейския а, съюз. Но аз бих искал да се спра на казус служители на Европейския съюз с британско гражданство, които все още работят. Няма да възприемам подхода три сватби, едно погребение, по-скоро подхода три развода и един повторен брак. Каква е първата опция? Виждате я тук. Струва ми се, че органа, който назначава служителите или който и да е друг компетентен орган, има три инструмента, които се предвиждат в правилника. И тези три инструмента могат да бъдат използвани, когато си зададем въпроса да запазим ли британските служители. Най-така бруталното решение е, е те служебно да бъдат освободени от отговорност. Това са член 49 от правилника. Служител на Европейския съюз може да бъде лице, което има националност на дадена държава членка. Това означава, че може да се задейства член 48. Сега, дали тук става въпрос за а, опция или за а, задължителен критерий, отговорът е неясен. Какъв и да е отговорът, предвиждат се определени условия, за да може дадено лице да е служител на Европейския съюз и това осложнява нещата, защото ще трябва да се изслушат един по един всички служители, като същевременно компетентният орган по назначаването на служителите ще трябва да излезе с мотивирано становище. Това е първата опция. Като разбира се, винаги има възможност за дерогация. Компетентният орган може да назначи определен брой служители, като направи изключение. В съдебната практика се виждат подобни случаи лица, които нямат европейско гражданство, все пак стават служители на Европейския съюз. Възможно е, разбира се, да се предвиди клауза или специална глава в споразумението за излизане на Обединеното кралство по смисъла на член 48, клауза, която да позволи на служителите с британски а, е, происход да могат да продължат да работят или да се предвиди някакъв преходен период. Това беше първата опция. Сега малко по-бързо втората опция. Тези служители могат да работят в интерес на службата. Това е резултат от последната реформа на правилника. Това е член 42C от е, правилника. Условията обаче са изключително стрикни. За да може в интерес на службата да бъде освободен от длъжност даден служител, е необходимо да се изготви мотивирано становище. Ако служителят трябва да бъде запазен в интерес на службата, то тогава трябва да се опишат новите длъжности, които той ще трябва да изпълнява. Доста се осложнява картинката. А, освен това, в момента се оспорва тази възможност, защото ако не се лъжа, вече има три висящи дела в Европейския съд, които са свързани с законосъобразността на тази разпоредба. И третата възможност да им бъде отнето работното място в интерес на службата. Този случай се прилага само за висше стоящите служители, директорите, генералните директори. Тази опция обаче не може да се приложи по-широко. възможността за повторен брак, както си изразих преди малко, аз бих я нарекал план Б. Това е една отворена възможност, която може да се използва от служителите а, с британско гражданство. Те могат да получат друго гражданство, за да може да продължат да изпълняват член а, 28 от 48, извинете, от правилника. Сега ще се спра на случая на служителите на Европейския съюз, които вече са се пенсионирали и получават пенсии от европейските институции. За да може да се получава пенсия от европейските институции, е трябвало съответното лице да е работило а, в европейските институции, което означава, че Брексит няма да се отрази, отрази на тези хора ако те, разбира се, е, отговарят на всички условия за това да получават пенсия. Така ли, че те са работили за Европейския съюз преди Обединеното кралство да е, излезе от Европейския съюз. На следващо място, ще удържи ли обаче пенсионната система? Как ще се отрази излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз върху така наречената колективна система за гаранция на пенсиите? Обединеното кралство участва в нея и предоставя определени гаранции. И възниква въпроса, ще има ли достатъчно финансиране за този режим и е, Обединеното кралство ще продължи ли да участва? Отговор на този въпрос към момента няма. Може да се предвиди един специален пенсионен фонд – на времето имаше такава, такъв пенсионен фонд, който се използваше за една от организациите на Европейския съюз и който в последствие беше прехвърлен. Нека да помислим как, какво ще бъде и данъчното облагане на тези пенсии. И не на последно място, каква е съдбата на останалите служители, тези, които нямат британско гражданство, но които работят за а, британските депутати, например, или които работят за агенции на Европейския съюз, които са разположени в Обединеното кралство, или пък всички останали служители, които работят за а, британски висшестоящи служители. Ще удържи ли финансовата система? Това е въпросът. Аз изчетох документа, който бе оповестен вчера във връзка с финансовия режим на Брексит. Това е един работен документ на Европейската комисия и там видях, че всичко свързано с а, излизането от длъжност на служителите вече е било обсъдено и предвидено, но какво ще стане с а, техните пенсии? Отговорът на този въпрос е всичко ще зависи от сделката за излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Може да ви звуча песимистично, но нека да бъдем все пак оптимисти и да кажем, че ако има достатъчно политическа воля, няма причина тези служители с британско гражданство да не продължат да работят за институциите. Благодаря. Uh, uh, Благодаря ви много. Това беше последното изказване. Сега разполагаме с няколко минути за въпроси и отговори. Uh, Ако лорд адвоката иска да каже нещо допълнително, да, не е в пряк отговор на интересните изказвания, които чухме току-що. Но връзка с въпроса, който вие ми поставихте по-рано, е, искам да подчертая следното. Конституцията на Обединеното кралство предвижда такива изисквания, които са свързани с съда, но има изисквания, които се спазват по подразбиране, като задължение се гледа на тях. Въпреки, че а, те не са въпрос, който а, трябва да е свързан с съда. Относно дали ще има промяна в компетенциите, в този смисъл отговорът е да. Позицията на шотландското правителство е, е че ще се изисква съгласието на парламента за внасяне на промени. И конституционното изискване, което е отразено в следваната практика, важно е да се направи това пояснение – именно, че в този контекст трябва да не се разглеждат само въпроси за това какво може или не да бъде оспорвано в съда по отношение на конституционността. Благодаря ви. Въпросът ми не се отнасяше до компетенцията, а по-скоро до съпоставимостта с европейското законодателство. Госпожа Ферара иска да постави въпрос. Да. Благодаря, господин председател. По патентите, ако правилно съм разбрала вашето представене, вие говорихте за ратифициране от страна на Обединеното кралство, но казахте също, че и Италия би била силно заинтересована от това да следва същия път, Въпросът ми е дали ратификацията от британска страна ще се отрази върху тяхната позиция. А, какво да кажем за решението на съда, че само държави членки на Европейския съюз могат да участват в патентния съд? Как тълкувате този въпрос? Що се отнася до Италия, това беше първоначално така, когато беше използвана процедурата за разширено сътрудничество, тогава Италия нямаше желание да се включи в е, единната патентна система, но тогава тяхната позиция се промени. По мое мнение, това ще е в е, интерес на европейския бизнес да се подобри конкурентоспособността в целият е, е, съюз, е, на целия континент, това включва и Италия. Относно становището 109, то може да се разглежда по два начина. Първо, както се тълкува от комисията първоначално – че единният патентен съд може да бъде съд само за държавите членки. Но когато се чете по-внимателно становището, това не става ясно. Казва се, че съдилищата на държавите членки трябва да спазват върховенството на правото на Съюза, което не означава, че държави, които не членуват в Съюза, не могат да участват в този съд. Поради липсата на яснота и двете различни тълкования, ние считаме, че е необходимо второ становище на комисията, на съвета, извинете, на, на съда, за да може да се изясни позицията му. Господин Либретон, благодаря, господин председател. Това беше много интересно изслушване за правните последици от Брексит. Брексит е много важно събитие това е суверенно решение, не трябва да се поставя под въпрос и това е иллюстрация за свободата на всяка нация да може да постави под въпрос дадена международна организация. Благодаря на организаторите за това, че са изготвили едно много положителна обява и мисля, че това е добър знак трябва да се гледа на перспективите за излизане на Обединеното кралство именно в тази светлина. Последните двама изказващи се ни показаха, че не всичко води до катастрофални последици, че има някои положителни аспекти, както казаха господин Матиус, господин Родригес, могат да се намерят някакви добри решения. Не може ли да се разработи план Б за повторен брак, както вие го представихте? Какво точно предвижда тази възможност за повторен брак? Благодаря ви. Да, аз имах предвид да се използва възможността и лица, които не са от държава членка на Съюза, да получат гражданство в Съюза. Това може да бъде по причини на смесен брак, например, или други. Нищо не пречи това да стане. Тогава ще се прилагат правилата за даване на гражданство от страна на държавата членка, за която става дума. Просто трябва да се имат предвид условията, при които може да бъде придобито гражданство в друга държава членка. Благодаря ви много. Аз не съм получил други заявки за изказвания. Искам да помоля на нашите уважаеми гости за изключително интересния дебат и техните коментари. Мисля, че това е само началото и ни дава известна представа за това какво можем да очакваме, какви проблеми ни очакват. Благодаря на всички, които присъстваха на това изслушване.